Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Добър ден, колеги! Можем да започнем работа с стандартните 15 минути закъснения. закъснение. И така, първата точка в дневния ред. Също имаме един доста, едно доста академично изслушване а именно относно пчеларството в Европа. И така ще видим научните установище по въпроса. Добър ден на всички! Поздравявам ви сърдечно в този понеделник. И така днес имаме заседание на нашата комисия и първата точка е а, приемането на дневния ред. Получили сте проекта за дневен ред няма да работим по точка 6 днес. Точка 6 е отложена за друга дата. Относно съобщенията на председателя, имате езиков режим 16 езика и заседанието се излъчва по интернет. Трета точка – одобрение на протоколите от заседанията на 2 3 май съгласно стандартната процедура. Можете да споделите вашите забележки и после, разбира се, започваме с публичното изслушване относно положението на пчелния сектор в Европейския съюз. Това е изслушване, което е наистина необходимо. Темата е много важна за бъдещето на европейското земеделие. Още по-важна е темата, като си има предвид критичността на ситуацията. Всички земеделски стопани го отбелязват в много държави членки при това. И проблемът е слабо познат на общественото мнение. Малко от хората си дават сметка какво става. А ние наистина имаме нужда от общественото мнение, за да действаме в този сектор обществото е силно чувствително към трудностите, с които се сблъскват земеделските е, производители и пчеларите, а също и а, е, пазара на е, мед. Изслушването ще бъде в две части. Първото ще бъде посветено на ситуацията в сектора. Ще изслушаме господин Питер Брос от Унгарската асоциация на пчеларите. И той е също член на много експертни групи и е съвети относно меда в Генерална дирекция селско стопанство. След това Питер Маске от Немската асоциация на пчеларите и след това председателя на Копа Кожика. Всеки от ораторите ще има 10 минути и след това ще имаме сесия въпроси и отговори. Смятам, че бихме могли да продължим малко повече изслушването, след като шеста точка всъщност отпада. И в такъв случай всички, които имат желание да се изкажат, могат да вземат думата. И имаме и гости в залата. Те също биха могли да вземат думата, ако желаят. По втората част ще разгледаме научните проекти, пилотни проекти, както инициативи, които са стартирани в сектора. И така, там първият, който ще говори е Тири Дюфрен, който е председател, създател на Френската обсерватория по апидология. След това господин Пьотър Меджицки, който е учен в а, а, изследователския център за пчелите в Италия. И в заключение господин Норман Карек от а, асоциацията, Международната асоциация за изследвания върху пчелите. Той а, работи също и е по един проект в университета Sussex B4 Project. И така, бихме могли да започнем изслушването без а, повече закъснение. Започваме с господин Питер Брос. Заповядайте. Thank you very much. Uh, благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарности за възможностите предоставени тук този след обед. Наистина е много рядко пчеларите да могат да се изкажат тук в Европейския парламент. Надявам се, че нашето заседание и присъствие тук ще бъде полезно за всички и ще премина народния си език още веднъж. Благодаря за дадената възможност köszönetek után annyit szeretnék mondani, hogy ezt a Благодаря ви. Сега ще ви представя структурата на моето изказване в предстоящите 10 минути. Първо, ще представя проблемите на пчеларите, които професионално се занимават с производството на мед. Професионален пчелар е, е този пчелар, който има повече от 150 е, пчелни семейства. Ще се спра накратко на проблемите, свързани с климатичните изменения, както и а, е, паразитите, които застрашават а, е, пчелите, паразити внесени от а, различни краища на света, а, използването на пестициди в сълското стопанство и така нататък. Освен това, ще се спра на един конкретен а, проблем, а именно използването на пестицидите. Това е едно, един огромен проблем за целия сектор пчеларство. Надявам се да имате възможност да следвате презентацията ми. Също времено бих искал да подчертая, че 510 милиона европейски граждани са много заинтересовани от развитието в сектора пчеларство, така че за всички е от голям интерес сектора пчеларство да е, се развива добре. И разбира се, всеки лично може това да го каже. Не само ние тук в комисията по селско стопанство, че всъщност ползите от този сектор са многостранни. Няма да се спирам подробно на това, разбира се, но всички ние си даваме сметка, че пчелите, които опрашват растенията, това е всъщност много важен фактор за сектора зеленчукопроизводство, производство овощарство също така. Така че пчелите също така са от изключителна важност и за природните резервати, тъй като всъщност те опрашват растенията там. Така, Първият ми въпрос, който задавам, е как можем да подпомогнем сектора пчеларство. Според мен, най-лесно би било в Европейския съюз да подпомогнем финансово пчеларите. Всъщност пчеларите да могат а, всъщност да се изхранват от тази професия. Следващия въпрос, който задавам е следния. Както казах, 510 са, милиона са европейските граждани, които са заинтересовани от пчеларството. Как ще е възможно всички тези граждани да имат достъп до всички пчелни продукти? т.е. те да се възползват от производството на пчеларите. Т.е. най-добре би било всеки европейски гражданин да може да си позволи добър мед, който е с европейски происход, прополис с европейски происход, пчелен прашец и така нататък. Знаем какви са положителните качества на всички пчелни продукти върху здравето на човека, така че нека да не забравяме колко е важно тези продукти да са с европейски происход. И също времено европейските пчелари да могат да се прехранват от а, тази си дейност. Така че нуждаем се от сектор, който функционира самостоятелно. Само половината от нуждите на Европейския съюз могат да покрити, бъдат покрити и удовлетворени от европейски пчелни продукти. Но просто трудно се намира пазар за европейския мед. Защо? Просто отговорът е очевиден. Трябва да се обърнем към страните, които произвеждат повече мед, отколкото потребяват или консумират. Белгия и Германия, например, не са такива страни, но Унгария, Румъния, Испания, България, България, Харватия и други европейски страни – Те, например, се оплакват, че всъщност не могат да продават меда си в Европа. Тоест, причината е ясна. Не съществува европейски пазар за продажба на мед. Това е ситуацията на макрониво. макро ниво. Важно е на пазара да се намира равнопоставено предлагане както на европейски мед, така и на мед от, с происход от трети страни. Как можем да постигнем това? Или защо ситуацията е такава? Важно е всъщност първо потребителя да може сам да се информира откъде е меда, с какъв происход е меда. Защо обаче производ... Е, е, потребителите не могат да получат тази информация? Отговорът е ясен. Потребителят Не може, е, когато си купува бурканче мед или друг продукт, да прочете откъде е меда. 65% от меда е, всъщност е, се продава посредством дребните търговци, а 35% от търговците на едро. И ако тези 35% в сектора а, на а, търговията на Едро могат да бъдат увеличени, това би било добре. Сега, кои са целите, които сме си поставили? Целите, които можем също така да си поставим на европейско ниво, за да подпомогнем европейските пчелари. Ами разбира се, че ако се потребява, консумира повече мед с европейски происход, тогава съответно това автоматично ще подпомогне и пчеларите. Много е важно всъщност да можем да имаме една добра проследяемост за пчелните продукти. Това вече е възможно за европейския мед, но не и за меда от трети страни. Ако ние не направим а, а, някакви. А, не предприемем някакви мерки, то ще се изправим, в, ще се намерим в същата ситуация, както в Штатите. Тоест ще се наложи всъщност да внасяме пчели, да внасяме мед, но не можем да вла... внасяме метода на опрашване. Към момента пчелните семейства са, възлизат само на 4 милиона, а до преди време възлизаха на 40 милиона, защото именно търговците предпочитаха да внасят пчели или съответно мед от трети страни и политиците се намесиха твърде късно. Всяко едно семейство получава 180 долара в САЩ за, има се предвид за пчелно семейство за, за, опраш, за целите на опрашване. Например, могат да бъдат променени някои от разпоредбите и това няма да струва кой знае колко много пари. Съществува е, е, законодателни актове, например 110 от 2001 година, където ясно всъщност трябва да се посочва страната на происход – Тоест, потребителите трябва да могат да се информират за происхода на меда. Тук, за съжаление, изображението не е толкова ясно, но се вижда, че всъщност медът е от Южна Африка. А отдолу се поменават страните, от които всъщност произлиза сместа, от която е направен меда така че производителя може да сам да прецени кой мед да купи. Страната, която е посочена най-отгоре, например, е, е произвела по-голямата част от въпросната смес. Но това нещо, например, не работи в момента в ЕС, в ЕС, в Европейския съюз. Следващия пункт, който, точка, която споменах, това е проследяемостта. Много съществен елемент, който трябва да бъде също така видим и а, четлив а, върху етикета. А, проследяемостта е възможна единствено и само на граничните пунктове. Но ние, например, не можем изобщо да кажем кой е китайският производител или китайският пчелар и така нататък. Това не е възможно за нас като потребители. Ако имате бурканче с мед с унгарски мед, то на него може да бъде посочено кой е пчелария. Ако се въведат такива правила за маркиране, по този начин можем да гарантираме устойчивостта на пчеларите. Друг въпрос, който трябва да бъде деклариран, а именно дали са използвани твърди филтри дали медът е произведен с подобна технология на добиване на мед, а именно филтриране, използване на твърди филтри, което се отразява върху качеството на меда. Американската служба за безопасност на храните, например, а, отбелязва, че подобни продукти, подобни мед, а, пчелни продукти или мед, произведен с тази технология, не би следвало да бъде продаван като мед. Така че ние също трябва да помислим за въвеждането на подобни разпоредби, което означава да положим и повече усилия. Тоест да се обединим на европейско ниво да бъдат подготвени законодателни промени. Както казах, това няма да струва скъпо. Така че обръщам се към всички вас от името на Европейската асоциация на пчеларите да ни подпомогнете, като всъщност лобирате за изменение на законите, свързани с пчеларския сектор. Желая ви всичко най-добро. Dziękujemy bardzo. Благодаря. А сега давам думата на следващия ни оратор. Заповядайте, господин Маске. Аз също бих искал най-сърдечно да благодаря за вашата покана, за тази възможност тук пред Европейския парламент да представя ситуацията на пчеларите и по-специално ситуацията в Германия. Аз отговарям и всъщност ще ви представя ам, растенията, които са важни за опрашване, които, от които всъщност се произвежда меда. И по какъв начин вие бихте могли да ни подпомогнете? Това е идеалната ситуация, която виждате тук. Ако пчелите са добре нахранени, това означава, че около кошерите и пчелните семейства всъщност се случват много неща. И, има оживление. В Германия за съжаление, само 20% от е, меда, който се продава у нас е от е, Германия, т.е. 80% всъщност е, е внос. Т.е. консумацията на мед е най-вече от частни лица. Т.е. те си купуват меда от, пчела, от пчеларя в съседство. Но нашата федерация в Германия, на, нашата федерация на пчеларите, която аз представям, В нашата федерация членуват около 110 000 пчелари. Но тази зима, за съжаление, можем да отбележим 20% загуби на пчелни семейства. И то в цялата страна. Берлин, в Хамбург, например, получихме информация, че загубата на пчели е 30%, което означава 7 пчелни семейства на квадратен метър – в останалата част на Германия около две семейства на квадратен метър. Това е статистиката. Преди 50 години в Германия бяха 1,5 милиона пчелни семейства. Всички пчелари се умножават годишно с около 5%. Тоест, те желаят да извършват тази дейност, тази професия. За съжаление, обаче, не достига, не се покачва толкова бързо броя на пчелните семейства, на колониите. Би следвало на пчелар да се падат около 10 колонии. Кои са, така, аз самият съм член също така на Съюза на професионалните пчелари. В Германия те възлизат само на около 100. Тоест, този ние, така да се каже, не правим голяма разлика между професионални пчелари и пчелари. За нас е много важно всъщност навсякъде в Германия да се отглеждат пчели. В Бавария обаче се забелязва най-големия брой на пчелари и съответно на пчелни семейства. Кои са причините за загубата за измирането на а, пчелните семейства. Накратко. Първо, това са паразиците. Паравомилга. Преди 35 години е, този паразит беше внесен от Азия. Освен това да не забравяме пестицидите, а, и средствата за растителна защита, така наречените коктейли. В една проба ние можем да открием около 50 остатъци, остатъчни стойности на, от такъв коктейл от средства за растителни а, а, защита. Така че пчелите направо умират на, а, по самите ливади. Така че тази ситуация е наистина потрясаваща. Разбира се, има и а, така съществуват обичайните а, зарази и заболявания. А, също така съществуват и а, различни а, престъпления, така да се каже, или а, щети, като например наводнения, или пък дори кражби и така нататък. Всичко това са причини за, а, за измирането на пчелите. Сега, как околната среда се отразява върху ситуацията на пчелите и пчеларството? Първо, интензивното селско стопанство искам да спомена. Сега вече прецъфтяха последните рапични полета. Разбира се, рабицата е така доста добро условие за пчелите разбира се, стига да не е твърде студено, нали, когато цъфти е, рапицата. Обаче имаме, имам, имахме райони в Германия, където пчелите всъщност не можеха а, да а, направят мед, така че ние трябваше изкуствено да ги захранваме. Така че това дове доведе до доста големи загуба, например в моя район, в Франкен, около Вюрцбург. Рапицата престана да цъфти просто. Така че моите резултати от а, а, пчелите все още са добре. Имам 50 колонии, така че аз поне съм удовлетворен. В края на пролета всъщност какво се случва. Всички опрашващи насекоми, както и пчелите, се, пчелите всъщност се намират в така наречената комасация или препарцелирани, т.е. където се отстраняват дървета, променя се пейзажа и се предоставят големи площи, но не за пчелите. Т.е. дивите животни, насекоми, включая и пчели, не могат да оцелеят в тази ситуация на комасация, защото всъщност липсва храна. Т.е. в Германия поне няма диви, така да се каже, запустели постели земи, защото има строеж на улици и така нататък. Тоест, дори може да се каже, че в, в градовете пчелите даже намират повече храна. Например, гробищата, в дърветата домашните, дърветата по улиците и така нататък. Да, в някои градове обаче се забелязва презаселване. Берлин, например, Хамбург, Нюрнберг през летните месеци пчелите нападат, така да се каже, хлебарниците. Това, което на времето всъщност правеха усите. т.е. те нападат а, а, всички сладкиши, които се правят с захар и така нататък. Тоест, липсва ни, това, което липсва, това са дивите цветя и растения и билки, които а, пчелите използват. Това са бордюрите на, на нивите, на обработваемите площи. в настоящата а, реформа на ОСП е, е включено като елемент за подпомагане на селските стопани изграждането на такива бордюри около обработваемите площи, където именно да растат тези диви растения. За съжаление, и трябва това да възлиза на 20% И разбира се, обаче, ако а, виждам, че правилата са така направени, че дори с 50 см да е малко по-малка тази, а, тази ивица, бордюрна ивица, то селските стопани биват а, глобявани. Така че това не е възможно. Те, например, си губят лицензията за обработване и така нататък. Не би следвало всъщност това да се, да се случва. Те не са мотивирани всъщност да отглеждат, да създават подобни бордюрни ивици. всъщност в интензивното селско стопанство всъщност вече няма такива диви цветя. Всилажирането, което се прави, няма сено, което всъщност, всъщност се произвежда целта е всъщност само да има зелена, сочна зелена трева, а не пъстри поляни с полски цветя. Така че вече не се забелязва нито деталина, нито люцерна. Това са мерки, които всъщност трябва да бъдат въведени за следващата реформа след 2020 година, така че бих искал да задал провокативния въпрос дали рапицата е последното цъфтящо растение, което ни е останало. Погледнете тук тази снимка. 1,2 милиона хектара рапица се отглеждат, но рапицата цъфти, разбира се, и по същото време, когато и овошките. И, и пък домашните овошки, и хората се питат обаче, къде са, къде са пчелите? Защо няма пчели в овощните градини? Тоест, по едно и също време имаме свръхпредлагане на цъфтящи растения – което трябва, да разбира се, да се промени малко, да имаме един по-дълъг цъфтеж. Друг важен елемент това е създаването на ливади овощни градини. Тоест, важно е да имаме плодове, обаче овощарите обаче не са заинтересовани да а, имат също така ливада между овощните дървета, ливада с цъфтящия растения. Виждаме, че всъщност имаме само трева, изчезват дивите цветя, цъфтящите растения и така нататък. Тоест не се полага грижа именно за създаването на ливади с цъфтящи растения. Ето виждате това, имам предвид тези овощни градини с ливади помежду. За съжаление, ние не ги виждаме вече толкова често, но поне през пролетта, разбира се, това е много важна храна за пчелите. Много е важно също така да имаме, както например тук, овошки с глухарчета. Всеки се радва от подобни. Кравите се радват, пчеларите се радват от такива подобни изгледи. Но, за съжаление, много хора всъщност а, обозначават глухарчето като а, ненужно. Метличната и камелина и каклицата всъщност на времето са били много ценни растения, а, които вече не ги виждаме. Особено при метличината. Метличината изчезва от гли, е, гликов, гликозата. Така че изчезнали подобни растения като метличена и каклица, то всъщност ще намалеят и пчелите. Какво можем да направим още веднъж да кажа, да създадем подобни бордюри и ивици около горите, около, около а, обработваемите земи? Извинете, малко избързах с а, слайдовете. Така. Тоест да имаме а, различни повърхности и а, ивици с цъфтящи растения, с различни билки, различни цъфтящи растения и разбира се тази дейност да бъде причисляване към грининга, озеленяването. Например, могат да се смесват нещата метличена с мак, и като същевременно да се подпомагат, да бъдат насърчавани земеделските стопани да създават подобни цъфтящи ивици. И тук искам да покажа как, например, може да изглежда домашната градина. Това е от моята градина по-специално. Виждате различни растения, които всъщност са важни не само за пчелите, но и за пеперудите и всякакви други насекоми. Ами това беше всичко от мен. Искам да благодаря за вниманието ви. Тук всъщност съм обобщил основните мерки, които бихме желали ние да бъдат включени в а, новата ОСП след 2020 година. Благодаря. А сега Давам думата на председателя на Копа Кожика Етиен Брино, за да приключим тази първа част от изслушването. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Днес ще се опитам да направя кратка равносметка на а, пчеларството в Европа. Това са теми, по които работи много специфично в Копа Кожика. Разбира се, ето тук виждате една карта, която ви представя ситуацията. Колкото по-тъмен е цвета а, на една държава на карта, толкова повече пчеларството е развито там. Виждате, в северните страни почти няма, докато в юго-источна Европа а, пчеларството е силно развито, дори на национално ниво. Виждате също и продуктивността, която силно се променя спрямо държавите и една от основните характеристики на нашето пчеларство е, че а, примерно имаме над 500 хиляди такива а, пчелари, но повечето от тях са а, любители, а не професионалисти. Друга важна характеристика на държавите, Петър Брос вече ви говори за пазара, но макар и малкото, виждате една графика, която представя ситуацията в Европа. Не е достатъчно голяма, сигурно, за да ги видите. Ние сме втория най-голям производител в света а, на МЕД Китай е пред нас и то много напред. Това, което е много важно, е, че а, важната тук е а, дела на вноса. Вносът е също много голям. С Съединените щати ние сме а, другият най-голям вносител на мед, т.е. ние произвеждаме, но не произвеждаме достатъчно за целия ни пазар. И голямата част от производството, което идва към, като внос, идва от Китай. Ето виждате графиките по държави членки. Испания и Румъния са началните позиции в производството, но виждате Германия която внася страшно много. Т.е. големите оператори на пазара в, се намират в Германия. Това не засяга, може би, директно пчеларите, просто това са индустриите, които всъщност употребяват пчелния продукт. Това, което можем а, да кажем е, че всъщност вносът идва основно от извън Европа. Господин Тарабела е тук от Белгия. Белгия е много специфична държава. Внася а, много, изнася много, а произвежда много малко. Така че медът, който из, излиза от Белгия, за да бъде изнесен другаде, въпросът ми е европейски мед ли е това или китайски, който е с нов етикет. Това ми е въпросът. Тоест има голям транзит на европейския пазар и е много трудно да се управлява всичко това, защото дори на ниво статистики всъщност нещата стават неуправляеми. Ето една друга графика, която много обичам. Ситуацията малко се е променила, но това е вносът на китайски мед. Е, ето, виждате, от нула тръгваме и стигаме до 50% внос на мед от Китай. Защо от Китай? Ами защото това е най-ефтиния мед от около една година Украина мести Китай, защото техният мед сега е още по-ефтин. Операторите веднага се ориентираха към украинския мед. И нещата рязко се променят, но китайците са тежката категория, така да се каже, на пазара, с въпроси, например, дали това наистина е мед, дали не е бил свръхфилтриран, защото цялото това, тази употреба на смоли и така нататък, които а, унищожават меда, истинския мед, това е нещо, а, което се м- м- перфектно управлявано от китайците, т.е. няма озаряване на меда, не се складира той в кошерите. А, просто това е свързано с техните а, м- пчеларски практики и смятам, че този мед въобще не отговаря на критериите по директивата за меда. Та, като имаме предвид този неясен пазар, имаме нужда да се, наистина да говорим с комисията. Комисията ни чу и направиха едно проучване, за да видим какво става с този променен мед. И а, е, се взеха проби на ниво Европа. И е това, което искаме да знаем, е, е дали ситуацията а, е, е положителна държавите членки. Виждаме какви ли не а, случаи. 6% добавки на мед, на захар и други, които всъщност са, са с неправилно оказан географски происход. И а, имахме един съвместен център. Целият мед, който беше контролиран, всъщност има 14% а, мед, който е променен, видоизменен, озахарен. И знаем, че меда е в 10 продукта, които всъщност се озахаряват, но когато разравним с американския, това се оказва, този европейски мед се оказва третият най-озахарен в света. Така че а, този продукт всъщност въобще не съответства на нашата околна среда, а е напълно модифициран и поставя проблеми. И за това трябва да променим тази ситуация. Тази ситуация и наблюдаваме както в държавите членки, така и в меда от вноса. Тоест, не обвинявам никого, всички са виновни, така че трябва да изградим конкретни мерки. Вече говорих за меда. Имаме също и проблеми с восъка. През изминалите години имахме колони, които вече не функционират. Защо? Защото восъкът е един пазар, който се разви много. Имаше страшно много предлагане на восък на световния пазар, страшно много восък от Китай. И ако вземете ако вземете восъка на пчелите, те няма как да изграждат кошерите си и съответно умират. Така че имаме големи проблеми с рентабилността. От една страна трудно продаваме да си, имаме конкуренция с много ниски цени от трети държави, имаме проблем с босъка и в крайна сметка пчеларите се чудят вече кое по-напред да решават. На ниво копа кожика също водим един анализ, кое би било полезно за Европа. Разбира се, това е важно и в световен план, а именно да подобрим качеството на производство на нашите пчелари. Ние имаме много добри пчелари. Имаме хора с голяма техника, много по-голяма, отколкото преди 50 години. Пчеларството днес е много трудно. И ако не сте експерти, просто изчезвате от бранша. Така че а, именно пчелите изчезват днес, но и също и пчеларите. И в професионален план трябва да знаем не само как да запазим пчелите, но също така и как да оцелеем от економическа гледна точка. И точно проблема, за който Питър говори, всъщност а, трябва, трябва да бъде решен. Имаме нужда от полинизация, от упрашаване и от решаване на економическите проблеми. Така че трябва да следим пазарите и а, относно програмата за подкрепа на пчеларите. Има начин това да се прави, но а, бюджетните средства не са актуализирани. Оставаме за същия бюджет. Това, което би било полезно е да имаме проследяемост на продуктите. Докато нямаме проследяемост, просто си губим времето в приказки тук. Това е основно искане за намиране на проблем, намиране на решение на проблема. Трябва също да търсим измамите. Защо сме стигнали до такова ниво? Защото медът е най-стабилният продукт на а, хранително ниво и следователно няма контроли. И за това пък има измами, защото ако имаше контроли, нямаше да стигнем такава лоша ситуация. И именно а, тук трябва да вложим повече енергия а, в а, дейността в това отношение нещо друго. Говорихме за босика, мога, мога да ви говоря и за пчелното млечице, мога да говоря и за полена. А, и въпреки, че меда вече е модифициран, пчелното млечице е още повече. Мога да ви запитам какъв е процента на истинското пчелно млечице в това, което се продава. Продуктите много често дори не са дефинирани преди няколко месеца поискахме от Европейския парламент да ни даде нужната дефиниция, за да можем да кажем това не е восък, това не е пчелно млечице и така нататък. Защото без подобни дефиниции оставаме вратата отворена на измамите. Дефинициите съществуват така иначе, просто трябва да бъдат одобрени официално виждате картата на упрашаването. Има зони, които са много големи, имат нужда от много такова, много време за упрашаване, а други по-малко. Тези зони са, могат също да определят значени, пазара на меда. Виждате също тук картите 25% загуба в Валония. Виждате тази зона в розово-червено. Това са рисковите зони почти половината Европа, виждате. Представете си какво става. Какво можем да, да обвиним за, за случилото се? Вируса върла, също така пестицидите, както и загубата на биоразнообразие. Виждате го. Виждате как и климата оказва влияние на пчелите. Това не е никак за пренебрегване. Нещо друго за бъдеще азиатския кър, Виждате колко напредва. Това е настоящото му разпространение. Присъства и в Белгия, в Фландрия. Виждате картата в дясно, потенциалната зона на разпространение на паразита, т.е. не сме приключили с него. Още ще се разпространява. И средствата там са наистина ограничени. Също един друг а, а, паразит, който идва от Южна Америка в САЩ и после и тук. И не знаем как ще а, успеем да го овладеем. А, там трябва да видим Генерална дирекция селско стопанство какво може да направи. Има също и а, нужда от пчеларски програми. Но, за съжаление, бюджета не е особено голям. Това си е проблем. Има също и много други инструменти във втория стълб на ОСП с екологизирането, с пестицидите. Там Генерална дирекция Агри вече доста работи. Има много досиета, които а, са дадени вече и са задвижени от държавите членки. И също ветеринарни, на ветеринарно ниво. Има Европейска референтна лаборатория. ЕФСА работи по една голяма програма, която се нарича Must Be, също по мерките свързани с околната среда и научна и генерална дирекция научни е, дейности също работи и искам да ви благодаря за присъствието тук, за дадената ми дума и се надявам на вашата подкрепа. Благодаря. Witam Państwa jeszcze raz. Благодаря ви. Още веднъж благодаря. А сега вие ни така казахте много важни неща. Ако госпожа Люлин беше тук, която е а, нашата пчела майка, щеше да създаде много въпроси. Знаете ли колко инициативи подхвана тя на времето? Но сега много от е, нашите депутати биха искали да ви зададат въпроси. Минута и половина. Не, господин Феранче е първият. Минута и половина, не повече, ако обичат. Да, скъпи колеги. Радвам се, че можем да говорим за тази тема, която е от огромно значение за развитието на селските райони. Благодаря на тримата изказващи се. А, моята визия е малко по-различна от това, което вие казахте. Аз подкрепям казването от вас, но господа експерти, струва ми се, че проблема с меда е политически проблем. Не става дума само за вноса, за етиктиране. Това е политически проблем, който трябва да се реши на политическо равнище. Разбира се, има проблеми с вноса от Китай. Очевидно е, че днес трябва да бъдем економически патриоти. Т.е. да подкрепиме този отрасъл, защото произвеждаме много висококачествен мед и трябва да подчертаем това, колкото да е диктирането. Това е от огромно значение, от, от изключително значение. Но както и за плодовете, и зеленчуците, и за месото, няма достатъчно сведения, не знаем откъде идваме да. казвате, че 4% са професионалните производители във Франция. Съжаляваме и сме много разтревожени от този спад, но има тесни връзки между земеделие и пчеларство. Там, където е, земеделието е, е в е, спад, там и пчеларството е в спад. Не може днес е, да разделяме пчеларството от е, трудностите, с които се сблъскват земеделците и начина по който обработват земята, за съжаление. Ендрю, ами с господин Андрия. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да, да благодаря на всички изказващи се и на, всички, на нашите експерти, които осветлиха така положението на нещата. Да, вие казахте, че пчелите изчезват, че и са идентифицирани някои от причините. А, интензивно земеделие, загуба на биологично разнообразие, пестициди, патогени. А вие го така а, да, дадахте много ясни примери, включително и с вредители, и промените в климата и така нататък. А, колкото до първия изказваш се, искам да се спра на биоразнообразието. А, съществува директор, директива Натура 2000, но има и още един въпрос, който е от огромно значение и въпрос, по който ще гласуваме. Става дума за делегиран акт за комисията. Става дума за използване на пестициди и е, тяхното, техните последици за околната среда. В делегирания акт на комисията може би ще трябва да, не, да фигурира текста, който поради който пестициди да не се използват. Какво мислите по въпроса и всъщност защо решението е в разрез с предложението на комисията? и въпроса с професионализирането на отрасъла. Казахте, че само 5% от пчеларите са професионалисти. Може би наистина трябва да се замислиме е, по този въпрос, тъй като тук става дума за един значителен проблем, един инструмент и начин за решаване на проблемите. Господин Лазов. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказващи се. Много беха интересни техните изказвания във Франция. Производството се увеличава през последно време, но същевременно наблюдаваме и голяма смъртност сред пчелите което означава, че производителите трябва да е, отглеждат предимно пчели майки и трябва да възстановяват е, колониите. Както знаете, смъртността е от огромен проблем, тъй като тя е, се пряко се отразява на спада на, производство, на производството и съответно води до отвояване на вноса, предимно от източна Европа. Включи, включ, включ, е, имаме също така и споразумение с Латинска Америка и по-специално с е, Чили, което води до увеличаване на вносък. Катастрофално е и увеличаването на количествата, които внасяме от Китай и без да знаеме в как, по какъв начин се произвежда и при какви норми. Както знаете и земеделците и пчеларите е, преминават все повече и повече към е, екологично производство, биопроизводство и какво ще, как, какви мерки ще се вземат, за да бъдат подпомогнати те. Господин госпожа. Благодаря ви. Благодаря на тримата ни гости за интересните презентации. Ами както при млякото е много важно да имаме добро етикетиране. Откъде е млякото, откъде е меда? Ами ние не успяваме нито при млякото, нито при е, меда. И аз не разбирам защо. Мисля, че мнозинството в парламента тук поддържа тази идея за едно добро етикетиране, за происход, а не просто къде се опакова или а, е, къде се опаковат продуктите. Така че ние по този въпрос ви подкрепяме изцяло. Господин Маске каза нещо много интересно. Пчелите намират повече храна в градовете, отколкото в природата. Това е най-страшното нещо, което някога съм чувала в тази комисия. И е важно всеки тук да го чуе това изречение. Пчелите намират повече храна в градовете. В, от цветята по балконите, в дръвчетата, в дворчетата и така нататък. Какво означава това? Че ние фалираме вече? че всъщност ние нямаме ливади, всичко изглежда зелено, обаче нямаме биологично разнообразие. Може всичко да изглежда жълто, обаче не всички цъфтящо жълто растения а, могат да бъдат храна за пчелите. Така че а, природата служи повече на търговците, а не на, при... на самата природа и на пчелите. Не става въпрос за дали 5 или 6 или 7% да бъдат предвидени за ливади с цъфтящи растения. Става въпрос за, да има една обща интегрирана концепция, която да обхваща и пчелите, и пчеларството. Благодаря ви. Ами. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на експертите. И, при, и ние сме се сблъскваме с същите проблеми, но наистина проблема е и с месото, и с млекото, и с и смеда. Необходимо е да имаме някаква система за меда такава система, каквато имаме за други хранителни продукти. Защото а, знаете, че може би в така наречените първични пазари наистина има мед, но в супермаркетите вече няма мед. Там има нещо, което е не, нещо, което все не е мед. И това не, не можем да не може да бъде приемливо, така че трябва да има по-стриктен контрол на происхода. Това е първото. Второ. Внос. Ам, пчеларството и меда са неща, които не са свързани само с пазара. Не става дума само за храна, става дума за биоразнообразие, става дума за природа. И наистина огромният внос на практика подкопава основите на европейското, на европейското селско стопанство не могат нещата да се разглеждат като че ли така, че нищо не се е случило. Така че струва ми се, че трябва да предприемеме много по-сериозни мерки за бъдеще, за да разрешим проблема. Благодаря. Вие много ясно посоч получи, посочихте връзката между меда и млекото, а когато бях млад, майка ми ми даваше мляко с мед. Искам да благодаря на нашите спикари, тъй като наистина направиха чудесни презентации. Като докладчик а, за този доклад за пчеларството от а, страна на социалистите и демократите, искам да засегна няколко аспекта. А, вие споменахте вече за тях, но от гледна точка, че 80% от отглежданите култури се нуждаят от опрашване, смятам, че сектор растениевътство е длъжен на, на, на пчелите и от тази гледна точка предлагам в следващата обща селскостопанска политика а, това да бъде овъзмездено, а не както сега да, да е безплатно. От тази гледна точка само ще дам САЩ като пример, годишно се влагат 2 милиарда евро за опрашване, за подпомагане на, на пчеларството в а, Штатите. В същото време основен проблем е са препаратите, които се влагат в растениевътството и най-вече една от тези групи неоникотиноидите, които а, се използват за, най-вече за вредители срещу рапицата и царевицата. От тази гледна точка смятам, че в Европейския съюз а, имаме много активна развойна дейност в посока на подобряване и трябва да работим в посока на подобряване на създаване на нови веще, вещества и съставки, които не пречат на пчелните семейства. Това също трябва да бъде да залегне в следващото ОСП, а, тъй като ние заделяме милиарди за развойна дейност. От а, третия аспект, който искам да засегна, ние внасяме е, много мед от най-вече от Китай, Мексико и Украина. Някак си остава незабележимо е, търговската политика на ЕС, що се касае до меда. Смятам, че а, е, меда е чувствителен сектор и не трябва толкова лесно да даваме квоти, а, примерно от Украина или от Китай. И ще ви кажа, най-вече искам да го кажа на немците, тъй като българския мед най-вече се продава в Германия. При условие, че се смесва внася се мед от, от Китай и се смесва примерно 1% български мед и 99% китайски мед. И после на немския пазар немците казват, че българския мед е с много лошо качество. Не, българския мед е с изключително качество, но той просто е китайски. Тук трябва да поговорим за етикетирането. И последно като докладчик, 30 секунди, това, което искам да кажа, че в България има вече открита технология за влитанията и отлитанията да се следи в реално време, което намаля економическите разходи и смятам, че ние за следващата ОСП трябва да, даде, да обърнем повече внимание за а, технологиите в пчеларството. Благодаря. Я, ja wiem, Merci. sprawozdawcą w в тим обшажа и ma и да, вие сте докладчик по тези проблеми и сте и експерт, разбира се, но за съжаление не разполагаме с много време и всеки трябва да спазва времето. Благодаря за интересните презентации. Съгласен съм напълно всичко, което беше казано за вноса, за по-доброто етикетиране. Но сега не можем, разбира се, да забраним вноса, нали? Това би било напълно безсмислено ние сме се обръщали към комисията относно някои проблеми, свързани с ВОСАКа. Бихме желали комисията да ни изпрати тези отговори. Кой е основният проблем, който ние виждаме? Не само при пчелите. Разбира се, че има измир на пчелите, който, възлиза на 70% и, при, и като цяло при насекомите, изчезване на насекомите, този проблем с намаляването на колониите. Господин Маске, вие казахте, че в обичайния традиционния мед намирате, ако правите проби, 15 или над 50 е, е, пестицида. По какъв начин може да се намали именно това отражение? По въпроса за така наречените негатиноиди, комисията също така желая да работи в посока за намаляване или забрана на а, този препарат. Виждаме обаче, че е, в момента всъщност е, продължават да се използват е, тези препарати. Как гледате на това? При тези него никотиноиди не би ли следвало наистина да се премини към една пълна забрана? При глифозатите се говори непрекъснато за канцерогенното въздействие, обаче виждаме, че глифознатите всъщност също се използват. което, разбира се, е, се е, отразява върху на изчезване на храната за пчелите. Е, да, благодаря, господин председател. Аз също бих желал да благодаря на председателя, че е, вие организирахте това изслушване. Всъщност тук виждам доста представители от е, сектора пчеларство. И всъщност тази зала е пълна, което показва, че а, е, темата за пчелите и пчеларството е много важна за всички нас. Много се радвам, че е предвидено изготвянето на доклад по темата също така от нашата комисия. Позволете ми да изкажа благодарности на тримата експерти, които отлично обрисуваха ситуацията в сектора и се обърнаха също така към законодателите. Искам да ви попитам, ако желаете да се направят законодателни промени, кои бихте желали да бъдат те? Благодаря. А, всъщност, очаквах, че ще получа разяснение, но всъщност само се обърках. Двамата питеровци имат едно и също име, имат различни становища по регламентацията. Питър Брос иска повече регламентация, а Питър Маско по-малко. Може би трябва да помислите заедно. Също чудя се защо Питър Брос иска а, повече а, индустрията да участва. Над 65% отива директно, ще бъде добре, а, директно отива меда към потребителите. 65% не да говорим за търговия на евро. На евро. А, Питър Маск казва, че 25% от пчелите са загинали през зимата в Германия. Предполагам, че е било студено. Едновременно с това говорим за проблемите с климатичните изменения. Ами, нали, според климатичните изменения всъщност става по-горещо. Какъв е проблема тогава? Също пита Маски, говори за пестицидите и растенията и препаратите за растителна защита. Ами в такъв случай да използваме ГМО-та и ще имаме по-малко пестициди. Относно глифоцидите, Ами, добре, ние не използваме такива реколти. Добре, какъв е проблема в този случай с пчелите? Толкова ли зависи от тях? А, така че аз съм много бъркан, защото а, казвате, че в Съединените щати се правят повече мерки, се предприемат, нали? Там е интензивна култура. А в такъв случай какво правим ние погрешно? Трябва, може би, нещо да се промени тук. И накрая се обръщаме към двамата. Може би имаме нужда от различен тип пчели в Европа. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Аз също искам като колегите да, се, е, да благодаря на е, тримата експерти. Всъщност ние, координаторите, отдавна бяхме решили тази тема да бъде включена в дневния ред на нашата комисия, за да можем наистина да обменим нашите виждания. Господин Брос, вие казахте, че ако имаме добра ценова, ценообразуване, то това ще се отрази добре и върху самите пчелари. Ами да речем, ако аз купя меда от съседа пчелар за 5 евро, това ще е достатъчно ли? Ами аз и 6 евро ще му платя, ако той се нуждае. Ама аз не знам всъщност колко трябва да му платя. Не знам колко трябва да платя за меда на пчеларя, за да може той да се прехранва от професията си. Сега, кои са страните? Вие казахте, че има страни, които имат най-много пчелни семейства. Ми има всъщност обяснение за това. Например, тези страни получават повече помощи от втория стълб. Ами, например, в моята а, община при нас имат съвтящи ливади, защото селските стопани всъщност а, а, следват а, строг определен а, календар, кога да косят, например. Тоест при нас имаме цъфтящи а, ливади. Господин Маски, вие казахте, намалява а, броя и разнообразието на цъфтящите растения. Ами ако, когато се съдят грах, боб и така нататък, това са също блюещи растения. Тоест трябва явно да имаме по-големи площи от, от тях. За, и по този начин всъщност ще... А, се преборим с дефицита, дефицита на цъфтящите растения, за да се удължи периода на цъфтеж. И освен това, можем да се възползваме много от втория стълб на ОСП в Бавария. Например, имаме много цъфтящи левади и така нататък. Тоест, вие казвате, че трябва да се правят бордюри, ивици с цъфтящи растения около обработваемите земи. Защото всъщност вече това не се прави, тъй като а, това води до глоби на земеделските стопани. Ами трябва всъщност а, и земеделските стопани да се включат със своята работа в полза на пчеларите. Госпожа Мюлер. Да, благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази прекрасна дискусия. Мисля, че експертите така казаха доста а, интересни неща. Аз не съм съгласна, например, с господин а, Маски. Защо казвате вие, че а, пчелите намират повече храна в градовете? Ами ако се направят тестове на а, меда, виждаме, че съществуват някои полени, например, които са нови, които не са ни познати. Е, виждаме, че не само в Бавария, но навсякъде в е, Европа всъщност се отглеждат все повече и повече растения, които съдържат протеини, бълтачини и това са растения, които всъщност също представляват храна за пчелите. Нов вид храна. Вие е, споменахте а, употребата на средства за растителна защита. Нуждаем се, разбира се, от такива средства, но статистиката показва, че всъщност през последните години се употребяват все по-малко и по-малко такива средства. Разбира се, тук ние в нашата комисия по земеделие е много важно да насърчаваме сътрудничеството между а, земеделците и пчеларите, т.е. по места те да обединят усилия и това би било от интерес за всички нос. Мисля, че имаме и такива примери, именно ами, чудесни примери, т.е. когато земеделците а, информират пчелите, а, пчеларите, когато има да речем пръскане по растенията и така нататък. Това е много важно. По, по, по този начин ние можем да постигнем някакъв напредък. Освен това да не забравяме новите технологии. Вече има нови апликации, които могат да се използват на смартфоните и пчеларите всъщност да се възползват от тези нови технологии. И когато всички работим заедно, обединим усилия, всеки можем наистина да, да помогнем. Тоест, тоест не можем да се стремим към това всеки граждани в, в града да има пчелно семейство. Нали? Това няма да е решението на проблема. Захвален свим презенцер. Благодаря. Госпожа Петир. Благодаря на всички оратори днес. Искам само да напомня, е, че всеки ден се храним. И всеки път всъщност не си даваме сметка какво, какво ползваме. Защото една трета от нашата храна всъщност се произвежда благодарение на, храни, на пчелите. Ако пчелите изчезнат, това ще бъде катастрофално за всички. И според данните, които имаме, 61% от нашата храна всъщност идва благодарение на пчелите. Именно за това трябва да се борим, за да запазим съществуването на пчелите. Трябва да имаме субсидии на европейско ниво, за да ги спасим. С други 10 депутати миналата година поисках от Европейската комисия да има задължително етикетиране на държава на происхода на меда, за да можем да, се, да спрем тези измами, които виждаме днес. Смятаме, че медът е важен продукт, много добър продукт, но заради всичко, което чуваме и виждаме сега, нашите потребители са скептично настроени към меда. И ако въведем това задължително етикетиране на происхода, разбира се, това може да увеличи малко цената на меда но искам да чуя вашето становище по тази идея. Смятате ли, че етикетирането на происхода, обозначаването на происхода ще увеличи значително цената? И а, дали потребителите обаче ще искат да купуват този продукт, който е добре обозначен и който има а, великолепна проследяемост? Чухме също, че някои държави членки не произвеждат меда, а го внасят от други държави и след това го изнасят другаде в Европейския съюз. Смятате ли, че заради това етикетирането и обозначаването на происхода не е все още въведено на европейско ниво? Благодаря, госпожа Сандра. Благодаря, господин председател. Аз идвам от Галиция. И в Галиция производството на мед е важно нещо. Бих искал да знам как, какво мислите или какво предлагате за Веспа Велутина. Някои вече го споменаха, защото пестицидите са важни, важен проблем за нас, както и за много други страни какво е направено до сега от страна на публичната администрация и какво трябва да се направи за в бъдеще от администрациите за справяне с този проблем. Благодаря ви. Микрофон за оратора, микрофон за председателя, микрофон. Wyczerpaliśmy listę mówców spośród pani. Да, а, приключихме с желащите за изказване. Зададох ми бяха много въпроси. Сега ще трябва да дадем думата и на Европейската комисия, за да отговори на въпросите. Ако разбира се, иска. Но ако има и други въпроси от залата, разбира се, можете да вземете участие. Господин директор, заповядайте. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости, оратори, за интересните презентации. Смятам, че пчеларският сектор е от голямо значение и искам да напомня къде сме по различните програми, които вече сме предприели на този етап тече първата година на пчеларската програма, която беше решена и стартирана миналата година. В момента сме в процес на разглеждане на резултатите от тази първа година и съответно първите елементи, които имаме на лице. Един от основните елементи, които за нас е много важен – е, че мобилизирахме средствата тук в Брюксел. 36 милиона евро а, са финансирана с всяка година а, със същата сума и от държавите членки. Т.е. това са пари, които са налични за държавите членки. И държавите членки а, с, си има също и национални пчеларски програми. Те се концентрират върху 4 или 5 основни области. Първото техническата помощ за пчеларите. Около една трета от наличните ресурси отиват там. Също има и много други акценти поставени най-вече в инвазивните видови болестите по кошерите и по пчелините, заради това, което вече виждаме във всички държави членки. Също имаме големи суми, които отиват в а, рационализацията на сектора или а, осигуряването на а, приемствеността и на последователността от година на година при кошерите. Това, което а, също разглеждаме е преразпределението на кошерите, защото ни се, от проучването през есента на миналата година видяхме, че има увеличение с около 17 милиона кошера в Европейския съюз. Това е много добро начало и ние трябва да продължим да работим така. Един елемент, който можем да поставим като ясен е, че всъщност най-важното е качеството, както и цените на вноса на мед, за да сме сигурни, че имаме методи за анализиране на този мед навсякъде в Европа и че имаме конкретни стандарти относно меда, който се пуска в обращение. И също да сме сигурни, че ще имаме по-добра цена а, от нашите пчеларски производители както за меда, така и за всички останали продукти – прополис, пчелна млечице и восък. Това е част от общата концепция, но също в крайна сметка за пчеларите опрашването е важен елемент и всъщност те, те зависят от него, за да оцелеят. Това е нещо, което виждаме на този етап Направили сме първите добри стъпки в правилната посока, но имаме още много работа. Благодаря. Благодаря. Още един желаш да вземе думата. Заповядайте. Е, благодаря. Господин председател, дами и господа, благодаря за поканата днес тук. Благодаря ви също и за въпросът, който разглеждате пчелите. Да, наистина, темата е сложна и Европейския съюз от известно време подкрепя селското стопанство. Селското стопанство много се промени и това има огромно влияние върху пчелите. А, също изчезват цели колонии. Тук говорите за защитата на пчелите. А, много добре, но Искам да се спрем сега на нещо друго. Трябва да разгледаме в каква посока върви е, пчеларството. Господин Маск каза, че преди 10 години в Германия е имало 1,5 милиона колонии, докато днес има 770 е, наполовина са намалели. Къде е отишла другата половина? И другият въпрос, който трябва да се дадем е какво да правим сега. Как а, всъщност, защо толкова много пчели са изчезнали в Германия? Представителя на Копа Кожика говори за факта, че има много малко професионални пчелари, които могат да се справят с новите предизвикателства. Какво става с тези 95 оставащи процента? Дребни производители, те могат ли да си осигурят поминъка? Има много въпроси, които биват поставени тук и основният е какво да правим за напред. Когато се срещам с хора, които, на които говоря за пчелите, искам да мога да кажа и да обобщя последния начин. Пчелите могат да съществуват и без хората, но хората могат да съществуват без пчелите, не съм сигурен. Благодаря. Ако няма други желаящи да вземат думата, а господин Търбела, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем бързичко относно триаклоприд, една молекула, която не е проучвана допълнително а, от ЕФСА в изследванията от изминалите 3 години. А, по време на а, проучването на а, Белгия се казва, че това е канцерогенно вещество. От 2002 година а, САЩ го подозират а, в такива а, вреди включително и сред пчелите. Така че искам да попитам дали комисията ще поиска от ЕФСА да направи допълнително проучване по тази молекула, триаклоприд, а, така както проведе проучване по много други вещества. Благодаря. Прошиме наших експертов, аналистов. Сега давам думата на експертите, нашите гости, за да могат да отговорят накратко на въпросите. Три минути, моля. Senki nem akarja kezdeni, kezdem. Az Azitól teszem. Ами аз ще започна тогава. пътата, който се изказа на английски, извинете, забравих, не разбрах името, каза, че има разлика между това, което казах аз и колегата от Германия. Това, например, че не се намират някои от пестицидите в меда и така нататък. Ами, това, което искам да кажа е следното. Трябва да помислим за бъдещето на сектора. Пчеларите любители няма да спасят сектора. Трябва да полагаме усилия да имаме повече и повече професионални пчелари – тези страни, които произвеждат свръх количества мед, отколкото потребяват, това въжи, както казах, за Румъния, България, Унгария и други. Там би трябвало меда да се предлага на пазара на Едро, от търговците на Едро, като същевременно там виждаме обаче, че в тези страни са търговците на едро са мнозинството, но не само в тези страни, но на, това е феномен в Европейския съюз. Именно поради това ние, търговците на едро, внасят мед от Китай, Аржентина и така нататък. Казахте, че купувате мед, мед за 5 евро. Централна и източна Европа, например, ние продавахме меда за 2 евро – това не може да се допуска. Работната сила струва пари, имаме разходи по производството и така нататък. Не може меда да се продава за 2 е, евро. Сега имаше въпрос за най-добрата, най-важната законодателна промяна, от която се назнавам. Не мога точно да кажа, но това, което мога да кажа, че се нуждаем от е, лоялна конкуренция на пазара за мед. Имаме, мисля, че достатъчно а, актове, достатъчно разпоредби. А ако следва да се променя нещо в законодателството, то това е нещо, например, в, като етикетирането. Тоест, родителите, потребителите да знаят какъв мед купуват дали меда в магазина е от Европейския съюз или не. Може да отидете тук на пазара, например, и ще видите, че всъщност в супермаркетите тук в Белгия 70% от меда, който се предлага, е смес от мед от Европа и мед от трети страни. пет. Господин Маски. Да, също искам да благодаря за многобройните въпроси. Първо искам така да кажа нещо, което май погрешно се разбра. Не 50 е, остатъчни вещества са констатирани в меда, а в полените. Слава Богу, слава Богу, почти нямаме остатъчни вещества в меда. Боскалит, например, се констатира. Това е вещество от гъбичен характер – а също така едно вещество от групата на некотиноидите. Но при полените е, ситуацията е различна. В Германия имаме такава обсерватория, която от 10 години всъщност работи и от 10 години констатира леко покачваща се тенденция по отношение на тези остатъци в а, а, полените. Im Frühjahr, da spielt wahrscheinlich eher keine... Да, това е, е вещество, което се използва е, за пръскане на цъфтящи е, дървета, например. И ние всъщност сме категорични. Трябва да се забрани това вещество, глифозатите. Тоест, производителите не би следвало да използват глифозати, защото по този начин губим все повече и повече цъфтящи растения, които са храна за пчелите. Тоест, ние сме за категорична забрана на глифозати. Сега, белтъчните растения, грах и бон. Разбира се, че това е альтернатива, но те не, не образуват толкова много нектара, по-скоро полени. Например, фазелия, е, фацелия всъщност или други междинни е, плодоносни растения, които е, могат, например, да бъдат по-добра храна за пчелите. Това са някои растения, например, от втората година на съществуването се не се нуждаят от средства за растителна защита. Тоест, това не бива да, да бъде задължение, така да се каже, но всъщност трябва да стимулираме а, земеделските стопани да отглеждат подобни растения. Сега в Германия, защо меда е толкова ефтин? Повечето, както казах, имат по едно или две е, пчелни семейства на, на, на балкона. А са растенията на балкона. Или черешата, която имаме в двора и така нататък. Тоест, ние не полагаме а, е, особени грижи като граждани за пчелите. Затова казах, че ако на гражданин а, се падат по 10 пчелни семейства, тогава вече а, можем да имаме, да покажем отговорност в нашите действия. Аз, например, мога да а, подхранвам 14 пчелни семейства. За съжаление, администрацията казва, пчеларите не са толкова интересни за нас. Да, вие казахте 5 евро за 500 грама. Да, не е лоша тази цена. Но така че получавате истински мед. Човек не може да живее обаче само пчеларство, т.е. трябва да се плаща повече, ако желаем пчеларите да действат като професионалисти. Благодаря. Благодаря за интереса, който проявявате. Просто забележителен е броя на въпросите, които бяха зададени малко трудно мога да направя равносметка, но ще се опитам да отговоря на въпросите, които според мен лично бяха зададени От, относно, да речеме, екологичните парцели. Имаме а, от земеделци, които трябва да, да произвеждат земеделски стоки, продукти. А ако ги ограничите по някакъв начин, се получава блокаж. И сега един, един от вас зададе въпроса, как, какво можем да направим, ако я разполагахме с магическа пръжка. Днес като че ли се сблъскваме с една стена имаме много проблеми и просто не знаем как да ги заобиколим или преодолеме. В селското стопанство трябва да се мисли с поглед към бъдещето. Какво, от какво ще имаме нужда в бъдещето? Но нека да погледнем, погледнем пчелата. Ако пчелата се чувства добре, значи има хармония, значи има баланс, значи има достатъчен баланс между селскостопански земи и е, земи, на които се изп... Е, произвежда биопроизводство. Значи отговаряме на очакванията на потребителите и по някакъв начин се бориме с заболяванията, свързани с лошото хранене. Значи това трябва да бъде нашата визия за бъдеще. Как да храниме хората добре, като същевременно има а, източник за препитание на земеделците и то, за да могат те да получават едно достойно заплащане. Тоест да има хармония хармония между а, производство и околна среда. А сега с опрашването. Аз казах, че малките, дребните пчелари са също толкова важни, колкото големите производители. Защо? защото един голям производител може да си позволи опрашване на професионално равнище. Но а, ама, любителите или малките производители играят огромна роля за опрашването в всеобщ план. Радвам се, че комисията смята за в бъдеще да финансира а, опрашването. Да, това трябва да стане, като разбира се, се спазват строго нормите и от, всичко отговаря на а, желанията и правилата на самите производители. Благодаря на всички наши изказващи се. Сега ще помоля нашите експерти да се върнат обратно в залата и канна следващите експерти на трибуната. Господин Тиери Дюфрен, господин Мятушки и господин Карек. И още веднъж благодаря на тези, които взеха думата до сега.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 założycie francuskiego obserwatorium sektora pszczelarstwa. Започваме с господин Дюфрен, създател на Френската обсерватория за пчеларство. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Вие споменахте Астрид Люлинг qui la, la marraine de le... която беше кръсница на нашата обсерватория. Първо ще ви представя един филм, но искам да и благодаря на заместник-председателите, председателя на комисията, на всички депутати, които се интересуват от пчеларство. Вашето присъствие доказва е доказателство за вашия интерес. Сега само да ви покажа един малък филм върху Френската обсерватория. Nombreuses ont été les alertes. En 2016, la Terre compte 7 milliards et demi d'individus et 1 milliard et demi souffre déjà de carences alimentaires.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 Et vous, êtes-vous prêt à vous engager à nos côtés Je, je m'excuse parce que je ne sais Съжалявам, не знам дали можехте да четете субтитрите на английски, но ще ви представя с няколко думи Френската обсерватория, която е асоциация с нетърговска цел – която има за цел да, да защитава съществуването на пчелите. Създадахме обсерваторията, а, като, която всъщност почива на четири стълба. Първо, а, създадахме опитен а, кошер с хиляда колони, и по този начин имаме възможност да изучаваме поведението на пчелите на терена. И, и по този начин можем да извършваме а, е, приложни изследвания. Също така създадахме лаборатория, която бе представена във филма. А, е, лаборатория, която извършва селекция е и изучава щамовете и потомството, като същевременно е, изучава резистентността на паразити, по-специално на върла, както и жизнеността на сперматозоидите – не мога да ви кажа, че висок процент от сперматозоидите, намерени в пчелата майка, се оказаха нежизнено, способни и оттам и смъртността на колониите. Затова извършваме и изкуствено осуменяване на пчелата майка в някои случаи. На трето място на остров Поркрол е създаден създадена опитна база за наблюдаване на видовете, които се развиват и по-специално черната пчела, която присъства във Франция от стотици и стотици години и на последно място, което обаче е много важно, създадахме Център за професионално обучение, където се преподава етимологията на пчелите, както и различните технологии, свързани с отглеждането, възпроизводството, като със самото обучение се провежда в продължение на 6 месеца в естествени условия и завършва с диплома, която е призната от държавните власти. Цялата наша дейност е насочена към защитата на пчелите, тъй като пчеларството е важен отрасъл от селското стопанство, включително и чрез опрашването и производството на мед. През последните десетки години пчела, пчеларството е било изправено пред огромни проблеми, свързани с, с, с санитарни последици е, и предприятите мерки са недостатъчни навсякъде в Европа. Пчеларството е недостатъчно добре структурирано. В френското Френската ситуация може да се наблюдава и в останалите страни. Във Франция а, 91% от производителите са непрофесионални любители, но както бе, както бе под, подчертано, те, тяхното значение е огромно. 6% от тях а, имат, а, притежават между 6 и 50 кор, кошера. Те че пчеларството не е професионална дейност за тях, това е допълнителна дейност и само 3% от пчеларите са професионалисти, като същевременно те пред произвеждат 70% от меда. От тези 42 000, една трета са на възраст над 61 година. Сега съм на 62, така че няма да а, настоявам на това, но просто това е едно. Това са застаряващи производители. Всяк от 2004 година 30 000 пчелари са изчезнали от професионалната сфера, т.е. 2500 годишно средно 2500. А, също така 350 хиляди колонии са изчезнали от 2004 година, т.е. 25% от общия състав, както и намаляването на производителството на мед, като производителността е по-ниска от спада на колониите. През 1995 година 35 000 тона са произвеждани във Франция, е, като миналата година производството е било не повече от 10 000 тона. Същевременно обаче потреблението е, е, е непроменено, т.е. 40 милиона тона годишно. Т.е. внасяме 60% от потребляване, от потребляване в страната мед. Виждате е, как, каква, колко много работни места биха могли да бъдат създадени в отрасъл. За да откликнем на нуждите на пазара и да преодолеем дефицита, е необходимо да се разрешат проблемите, свързани с, здравето на пчелите. Това и правиме в нашата обсерватория и също така да настаниме над 1 милион допълнителни колони. За това е необходимо а, многостранният пчелар да стане професи... пчелар професионалист. Необходимо е също така да се обучат и да се подпомогнат младите да станат професионални пчелари. За това е необходимо специфично обучение, което ще им позволи да а, придобият необходимите умения за производство на мета и за пчеларство като цяло нещо, което практически не съществува и то в цяла Европа. Чрез професионално обучение на пчелари експерти за отглеждане и производство – ще можем да подсигуриме бъдещето на целият сектор и да помогнем на пчелите да се увеличат. Нека не забравяме, че пчелите произвеждат всичко това, което ядеме всеки ден. На 16 април 2015 година, господин председател, вие ме поканихте тук в Европейския парламент и тогава аз се спрях на три спешни мерки, които според мен бяха необходими. Първо, програма за възстановяване и на колонии. Второ, спешна програма за за изследване резистентността на върла и трето обучението на пчелари. А, бяха, бяха взети мерки, тук ние работиме по тези задачи и ви приканвам да дойдете в нашата обсерватория да установите сам, сами постигнатите резултати. Ние а, наистина обучихме спе... професионалисти, а програмата чрез селекция и възстановяване на колониите даде много добри резултати, включително по-голяма резистентност на паразита върла, както и производителността на кошер, нещо, с, с е, което беше проблематично в мину. Необход... Имаме е, разполагаме с уменията за обучение на професионалисти, които на основата на е, селекционирани щамове създават генетично приспособени колонии, които да са наистина приспособени към местните условия и наблягам на а, местни условия, а, тъй като вноса на пчели води до един смес с различните видове, който не винаги дава правилните и добри резултати. А, аз а, насърчавам да се създадат програми за обучение, подобни на нашата. Както ние съобщихме още през 2015 година, за да се превъзмогне дефицита, трябва да се а, възстановят над 1 милион колонии и да се обучат над 1000 млади специалисти. Обучението би трябвало да започне още в училище, нещо, което не съществува до този ден, и след това да има постоянно обучение, което да завърши с професионално обучение обучение. Създадахме партньорство с учебни заведения, включително с а, техническият, с а, сълскостопанския техникум в а, Ним и за, за бъдеще 12 френски учебни заведения ще е, обучават бъдещи е, пчелари. Също, но не трябва да забравяме и економическия принос на пчелите. Необходимо е пчеларството да бъде считано за професия, професия със своите правила и структури и в заключение бих искал да се върна към хранителната сигурност. Говориме за проблемите и опасностите, които проистичат за човешкото продоволствие. Същото въжи и обратното принц Алберт II на Монако, който лично се интересува от проблемите на пчеларството, участва в създаването и отбелязването на Деня на пчелите. На 20 юни 2017 година 100 000 наши посланници ще посъдат няколко, 1 милиард цветя, които могат да бъдат опрашвани. В цялата кампания ще, ще участват различни заинтересовани страни с и повече повече от 800 френски фирми няма. Ще спрат работа в 11 часа на 20 юни, за да могат техните служители да отидат да посетат, да посадат цветя, които да бъдат опрашени в последствие. Ако 20 юни може да се превърне в цяла Европа в деня на цветята, предназначени за пчели, това ще даде огромни резултати. Надявам се, че този ден и неговото отбелязване ще даде възможност и желание на младите хора да се превърнат в професионални пчелари в бъдеще. Благодаря ви. Пан Пьотр Менчицки. Bardzo proszę. Давам думата сега на госпожин Пьотър Мечевски. Да, благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа, ще ви представя някои пилотни проекта, които целят опазването на пчелите и насърчаването на пчеларството. Като основната тема, разбира се, ще бъде пестицидите. Ще ви дам пример от Италия. В началото на това столетие всъщност беше забелязан доста голям спад на пчелите, особено там, където има големи царевични полета. Всъщност, ние установихме, че от посядъчните машини изпадат пестициди, които се отразяват на допълнителните растения. Затова Министерството на здравеопазването издаде декрет през 2008 година в Италия, с който се забранява и на токлоприт, финоприл и други пестициди, които се използват за обработването на посадъчния материал. И от 2009 година се финансира проект, който цели опазване на пчелите, а също така а, е, ние извършваме научно-развойна дейност а, за това, кои а, видове пчели всъщност са устойчиви и ние наблюдаваме внимателно здравето на пчелите. Като наблюдаваме същевременно дали забраната на тези химикали има положително отражение върху здравето на пчелите. Какви са резултатите? Пестицидите, както казах, това са пестициден прах, който а, изпада от машините за посаждане, за засяване. И това се отразява съответно върху цъфтящите растения, които пчелите използват за храна и опрашване. За съжаление, проблема не беше овладян. За целта ние изследвахме отражението на тези остатъчни пестици, е, този остатъчен пестициден прах. Дори тези отклоненията бяха много малки, те имат а, е, умъртвително въздействие върху пчелите, върху цели пчелни семейства. Затова всъщност е, ние решихме да, използ... да е, ам, ам, тестваме също така, да направим проби върху посадъчния материал. Това беше така доста а, сложна дейност, защото ние а, извършихме нашите тестове на различни места – и съответно направихме сравнение между третирания с пестициди посадъчен материал и този, който не е третиран. Разбира се, че нетретирания материал показа по-добри резултати, както върху количеството и качеството. Тоест, третирането с пестициди не помага. То само води до по-големи щети за пчелите и съответно за цялостната економика. След забраната на тези химикали, ние констатирахме загадъчни а, загуби, т.е. това, което беше констатирано преди забраната като мистериозно а, изчезване на пчелите, след това всъщност констатирахме, че няма такива случаи. Затова нашата препоръка беше в цялата страна, в Италия, повсеместно да се въведе забрана на тези пестициди. Моят въпрос към всички вас е дали е възможно подобна мярка да бъде предприета повсеместно в целия Европейски съюз. Ние изградихме също така и система за оповестяване за пчеларите – т.е. тази система да, а, в тази система да участват и пчеларите. Те да получават информация. Когато нашия ап проект а, приключи, Министерството реши проверките да продължат. Тоест, а, беше решено да бъде финансиран един по-малък проект, който всъщност да се насочи само върху наблюдение и проверки като целта е да се а, вземат проби, но повсеместно, т.е. бяха включени 3000 пчелни колонии в цялата страна, като за целта бяха събирани данни не само за самите колонии, но и данни за посадъчния материал, който е използван за ам, обработваемите площи, климатичните изменения и така нататък. За целта също така създадохме и спешен екип или екип за спешно реагиране. Така че в рамките на ден-два този екип можеше да отиде при съответния пчелар, да вземе а, а, проби, така че в реално време да бъдат изследвани причините, например, за някои а, обезпокоителни съобщения, например, изчезване на пчели или а, заболявания и така нататък. Тук виждате различните места, върху които извършваме наблюдения. И съответно а, нашите наблюдения върху а, съответните а, е, земеделски площи. При пчелните а, пити или така наречения пчелен хляб установихме 50% наличие на пестициди. Това е най-важният най белтъчен а, ресурс за пчелите. И това, което ние наричаме пчелен хляб, всъщност се, това е храна за младите пчели и той се съдържа в пчелната пита. И ние установихме посредством пробите доста остатъчни вещества, както казах, над около 50%, което разбира се се отразява върху ларвите, върху пчелите, и така нататък. Освен това, ние констатирахме, че се използват нелегални вещества, вещества, които вече са били забранени. Което показва, че доста голям брой земеделски стопани все още използват нелегални, т.е. вече забранени пестициди. Най-важните резултати от този проект за пчелите – сега вече по-добре можем да констатираме рисковете за пчелите, в кои региони, така че ние да подадем бързо информация както към земеделските стопани, така и към пчеларите, за да, разбира се, намалим риска максимално и съответно да опазваме околната е, среда. Освен това, констатирахме, че екипа за спешно реагиране в сектора пчеларство е много-много полезен инструмент. Ние за целта всъщност сме създали въвели информация на интернет страницата, където всички пчелари могат да видят номера на телефона, адреса на, на страницата. Това е интернет страницата, която аз съм посочил тук, така че всички е, пчелари, когато имат нужда, могат незабавно да се обърнат към този екип. Ако желаете, можете да получите печатно издание на моята презентация. И ние регулярно, разбира се, публикуваме отчети за нашата дейност на национално ниво. Това е ситуацията в Италия към момента. Бих желала, разбира се, също така съвсем накратко да се спра на една международна инициатива Apitox. Това е една група от независими а, а, учени, които се интересуват от пчелите. През 2013 година беше създадена тази работна група тук в Белгия. Кои са целите на тази работна група? Те изследват въздействието на пестицидите върху пчелите, не само върху медоносните пчели, но и върху другите видове пчели. Тази група разработва методи, за по-добро изследване на пчелите, а също така и да се изготвят нови протоколи за намаляване на риска, за управление на риска, особено в селското стопанство. Друга важна дейност на тази група е да е, бъде от помощ за насоките на ЕФСА Тоест, ако има някакви пропуски, тази работна група да обърне внимание върху тях, да даде предложения, т.е. да се изготвят също така нови методи за изпитване, за валидиране. Освен това, тази група а, има подгрупа, която всъщност също така а, е в полза и на насоките за пчеларство към ОСР. Тук групата също така разглежда темата за екотоксикологията при пчелите, където става въпрос за разработване на нови методи и норми. Аз съм посочил тук линковете към групата Колос, където а, се работи за уеднаквяване на методите в сектора пчеларство. Благодаря. Заповядайте, следващият оратор. Okay, good afternoon. Добър ден. Ще говоря за опазването на пчелите. И по-специално ще говоря за а, нещо, което всъщност се нарича Апис Мелифера Мелифера. Това е обикновената европейска медоносна пчела. И в различните райони на Европа те се наричат по различен начин. В, при нас се наричат черна пчели, в Франция също се говори за черни пчели и същото е. Ето това е карта, която показва първоначалният географски, първоначалното географско разположение на тези пчели в Европа. Има около 25 различни подвида на западната, западноевропейската пчела в света. И тук в нашите райони се срещат повечето тези видове, но първоначално е, нормалният ареал е, е Западна и Северна Европа, дори част от Русия. В южните части има друга пчела, която се нарича лигустика, италиански тип, е, която също е предпочитана от пчеларите и също мелифера карника или корнеолинска пчела. усилията за отглеждане доведоха до там, че всъщност има а, а, разпространение тези пчели по света, особено италианските пчели а, вече се отглеждат в САЩ, в Австралия и после са внесени обратно в части от Европа. Така че тази карта е една историческа снимка, така да се каже. И в Великобритания или Обединеното кралство има най-различни становища относно учените, които говорят и работят за опазването на насекомите. Счита се, че тази пчела въобще не е естественото животно, естественото насекомото, а че тя всъщност е внесена в острова от римските завоевания и че ако въобще е имало пчели първоначално при нас, те са били унищожени от инвазивния вид, от външния вид, преди стотици години. Четох този, тази статия, която говореше за историческите, археологически и биологически доказателства за състоянието на пчелите на Британските острови и смятам, че няма никакви съмнения, че медоносните пчели са а, в Обединеното кралство от последната ледникова епоха. Някои от тя, тези видове съществуват и до днес. Ето, тук имате едно родословно дърво, генеалогично дърво, а, от един проект от Европейския съюз, финансиран от Европейския съюз от преди 15 на години за разнообразието на пчелите в Европа. И показва а, много за... ясно че в някои части от британските острови има население от първоначалните медоносни пчели, които са генетично различни, но много сходни с други е, екземпляри, с черните пчели от Белгия, от Франция, от скандинавските държави. И че всички тези пчели всъщност продължават да съществуват. И така, от доста години съм пчелар и нещо, което ме впечатлява е, че ако а, вкарате в една зала пчелари, една група пчелари, и ако им дадете бира или вино, почват да спорят а, за всичко. И едното нещо, което, за което спорят, е кой вид пчели е по-добър от друг вид пчели. И доскоро тези аргументи се базираха на пълно невежество, защото всъщност никой не е опитвал някога да, се, да съпоставя различни типове пчели по стандартни условия, за да се демонстрира научно дали един тип пчели е по-добър от друг. И а, няма да споменавам тук различни организации. Колос. И да се формира се една мрежа от учени, които всъщност да разгледат всички причини за евентуалното измиране на пчелите в Европа. Това е организация, която се разрасна от този момент и сега има над 900 членове от различни държави. И е, въпросите, които се задаваха е дали една от причините е, е че всъщност хората не отглеждат пчели, които са неподходящи за съответните условия в страната. И Колос създаде нещо, което а, се нарича един експеримент за генотипа и околната среда, за да види дали има връзка между различните типове пчели и климатичните условия в различните държави. Така че 16 а, организации от Европа работиха заедно и а, създадоха този общ експеримент. И всяка от във всяка една от картите всъщност се тестваше един тип пчела а, с прямо друг. И една от тях се справи, отговаряше на всички типове климат. И съответно тези, този тип пчели беше а, отгледан в даденият ареал а, в продължение на 3 години и ползвайки стандартните техники за отглеждане на пчели. И беше измервано всичко. Размера на а, колонията, а, процента на оцеляване и производството на мед. И Резултатите бяха публикувани преди няколко години. Това е ключов документ, от, свързан с резултатите. И няма да влизам в детайли за основните критерии, просто ще ви покажа заглавието или основните теми. Ето това са резултатите, които показват ръста на оцеляване на колониите по време на експеримента. Започваме с 100% и постепенно гледаме е, периода от дни. Резултата не показа дали има един тип пчели, който всъщност е добър във всички ареали и не показа също дали едно от местата е по-добро от други. Тоест, не може да докаже, че пчелите оцеляват по-добре в Норвегия или в Испания. Няма конкретни резултати. Но това, което беше важно тук в тази графика от статистическа гледна точка, беше, че всъщност местният тип пчели оцеляват по-добре, отколкото тези, които са докарани от другаде. И не можем да кажем защо точно, но тези пчели, които живеят в региона отдавна, всъщност са адаптирани към а, околните климатични условия. Особено се адаптират към а, различните местни типове заболявания, болести, вредители. Продължаваме и искам да говорим за проекта B4, B4, който всъщност да върнем обратно черните пчели. Това е организация, която е изградена от пчелари в юго-источна Великобритания с цел да се съхранят а, черните пчели при нас, а мелифера мелифера. И усещането е, че а, е, тази пчела е най-добре адаптирана към условията в Обединеното кралство, но всъщност основният въпрос е дали наистина съществува тази пчела в Корнуол, в, е, при нас в Обединеното кралство. Първоначалните изследвания показват, че има е, цяло едно население от тези черни пчели – и а, ето тук виждате някои диаграми, които показват а, извадките в проценти а, на апис мелифера мелифера. Като цяло тези пчели са с много по-голямо присъствие от другите. А ето това е на картата как в а, този малък а, полуостров са разпространени тези пчели. И за да разберем какво точно става, научният съвет за изследване на околната среда стартира един проект заедно с университета в Плимут, който има за цел да а, разгледа допълнително а, различните типове местни пчели, за да определи какви са характеристиките на тези пчели и да развие стратегии за управление за оглеждане и съхранение. И накрая е, е резултатите от този проект, а именно установяването и изграждането на един резерват а, в, а, на връха и планат Ечкъмп. Това е постигнато чрез сътрудничество с а, местните собственици, принц Чарлз, принца на Уелс, присъства също а, заедно с различни а, херсози от Корно. И там а, с тяхна помощ се изгради този резерват на доброволни начала за черна пчела. Този резерват беше открит миналия четвъртък официално. И ето това е и уебсайта, където можете да видите допълнителна информация.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 А именно, коя според, коя според вас е най-важната тема за опазването на за кое трябва да, да се промени, за да се спаси сектора на пчелите? Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря всички изказващи се за качеството на тяхните експозета. Съжалявам, че закъснях, но бях в друга комисия. Сега от една страна ОСП, от една страна има и национални програми. В ОСП поискахме по-добра координация на научните програми на общоевропейско равнище, за да намериме общ а, знаменател и за да намериме възможност да разрешим различните проблеми. Можете ли да ви кажете докъде, докъде е стигнало прилагането на националните програми, както и на общоевропейската научна програма в областта на пчеларството? Господин Агня. Благодаря. Два въпроса. Първи. Говорихте за обвиването на семената или или... Не знам как става това. Но... Най... Веро... Най... Най-вероятно това не е обичайна процедура. Обикновено се е, купуват продукти за убиване на семената, за да бъдат защитени от нещо. А, в а, а, Велико, Великобритания а, обикновено, когато има някакъв проблем, просто се знае, че няма да има реколта и се минава на нещо друго. Защо се използва този сид дресинг, така наречен? А, е, един въпрос, който вече бех вече задал. И Украина и Китай а, изнасят мед в Европейският съюз. Там не знаем какви правила се прилагат, но в Съединените щати а, се развива интензивно селско стопанство, също се изнася в Европа. Какъв е проблема в Европа? Аз вече зададах този въпрос, но не получих отговор. И още един въпрос до господин Керкет. Говорите за а, експеримента, кои са по-добри пчели, кои са по-лоши. Направил е такъв опит. Вие казахте, че тези, които са местни, разбира се, се развиват по-добре. Но аз искам да, да, да знам как, колко време са правени опити, колко дълго време трябва дадена пчела да се отглежда в даден регион, за да се смята за местна. Няма други желаящи. Очевидно. И в такъв случай ще дам думата на нашите експерти, не повече от 2-3 минути. Много ви моля. Извинете. Говорихме за пчелар и смъртността. Когато един пчелар загуби 30% от колониите, т.е. той губи 30% от средствата за производство. Колко фирми биха могли да издържат на загуба на 30% на средствата за производство годишно? Така че нека да, е, да се опитаме да разберем пчеларите и техните проблеми днес. Колкото до законодателството. Първо смятам, че трябва да има по-добър санитарен контрол върху вноса на пчелите майки в Европа. Всички споменахме а, необходимостта и значимостта на местните видове. И след като правиме един анализ на различните колонии, стигаме до заключението, че има голям генетичен е, смес, така че на практика не може да определиме кои са местни видове. Така че първата мярка е да се намали и контролира е, вноса на пчели майки и на пчелни семейства. И също така да има и много по-добър контрол върху използването на пестицидите казахте, казах, че в сперматозоидите, в, в пчелата майка се откриват ужасяващи неща. Същото върху ам, восъка, защото восъка запазва отайки е, от всякакви вещества и се намират отайки от пестициди, забранени преди 30 години. Така че от една страна забрана, контрол и по-голям контрол на пестицидите. А колкото до Европейската научна програма или Европейските научни изследвания, необходимо е да имаме общоевропейски проекти и да можем да работим в сътрудничество, да обменяме информация и протягам ръка към нашите други двама експерти. Нека да работиме заедно е, съвместно върху различни научни проекти в областта на пчеларството. Благодаря. Ще отговоря на последния въпрос. Колко време е една, е необходимо на една пчела, за да стане местна? В първоначално първоначалните, ако мога да кажа, пчели са, са им били нужни хиляди години, за да се превъзнат в а, местни. А, колко време трябва за приспособяването? Ми според някои доказателства, може би 150 години. Така че е, медната пчела не, е от, е, не идва от е, Северна Америка, но тя съществува там отдавна. И нашите американски колеги много се, са много заинтересовани от точно опитите, които правим ние тук в Америка. В Европа. Но, може. Може. Може. Може би с течение на времето европейските пчели вече могат да се смятат за приспособени или местни за Северна Америка. А, а сега а, Кит, Кит, Кит, Китай, Украина и Америка. А мисля, че до, до, до голяма степен ние сме неконкурентно способни, защото а, това се дължи на а, цената или на разходите за възнаграждения и а, на себестойността в а, а, Великобритания, като че ли пчеларите са успяли да убедат потребителите, че е, брит, брит, британския мед е висококачествен продукт, който си заслужава високата цена. а че в а, супермаркетите това, което се продава на ниски цени е предимно китайски или някакъв друг мед. Аз ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които зададахте. Защо защо се използват така наречени обвити или покрити семена. Говоря само за Италия. Просто е, няма, не съществуват подобни е, семена за съидба на царевица в Италия. Други. Вероятно в други страни също има така ненужни практики, които според мен е се насърчават от лобисти и от химическата промишленост. Много от, от тайките или остатъчните вещества от пестициди в храните са там без да трябва да бъдат там по някаква причина. Според мене пчеларите трябва да бъдат помагани от политиците, от европейска политика, не от пазара. Ако Китай успее един ден да произведе висококачествен мед на ниска цена, аз, те не трябва да, да завземат целият пазар. Трябва да има интервенция на пазара защо? Тук, тук не става дума за е, автомобилопроизводители, защото ако ние загубиме част от е, пазарите тук, това означава, че ще е, нанесем щети на цялото земеделие, на цялото селско стопанство, защото няма да има опрашване. Така че е, тук решенията и мерките не трябва да се остават на пазара, пазара да регулира, а трябва да има политическа подкрепа за този отрасъл. Това в никакъв случай не е нарушаване на е, конкуренцията. И още нещо. Трябва да се насърчи една всеобща програма за наблюдение над пчелите. Да, да има една общоевропейска програма, не, общоевропейско равнище. Да, да се намерят средства за подобна дейност, защото това е от огромно значение за цялостната европейска европейско селско, селско стопанство и земеделие. Е, и също така да се намерят е, средства за финансиране на нужните изследвания. Благодаря на нашите експерти. Смятам, че разполагаме с много ценна информация и е, нека да кажа няколко общи заключения. Производството на мед е от огромно значение – както за самият отрасъл, така и за цялостното селско стопанство, за, наш, за развитието на нашето земеделие. Нека не, не забравяме, че се произвеждат и спиртни напитки на основа на мед, нещо като медовина, което конкури, които конкурират ви, а, винови отрасъл. За някои селски стопани отглеждането на пчели е, е водат до допълнителни приходи, но същевременно стана ясно, че пчеларството е от основно значение за биологичното разнообразие. Необходимо е да има по-широк из диалог между пчеларите и производителите на средства за растителна защита. За да може новите продукти за растителна защита да бъдат по-малко токсични, много по-малко опасни. Същевременно трябва да се намерят средства за финансиране на ветеринарни изследвания, а, да се види докъде е стигнало развитието на, а, ин, на промедикаментозното лечение на пчелите, въобще на, на, на всякакъв вид препарати за лечение на пчели. И още един проблем, споменат от господин Егню, информацията или липсата на информация. Също така много важно е информираността. Да, че пчеларството може би е много е основно занимание за професионалните пчелари, но нека не забравяме, че има и любители, че този от, отрасъл може да се развива а, и да, любителите да спомагат много за развитието на отрасъла. Комисията а, така демонстрира много голяма откритост към проблемите, предвидени, предвидено е финансиране, което трябва обаче да бъде по-добре насочено и самите ние трябва да настояваме за по-широко финансиране на научните изследвания, на лечение на колониите и семействата в случай на заболявания. Видяхме, в, когато бяхме в Нидерландия, приложението на местни методи, скъпо струващи, вярно, мисля, че това също беше тема, която можеше да бъде доразвита. И още един проблем. За меда, който не отговаря на стандартите. Европейската комисия отговаря за търговската политика. Защо този мед успява да проникне в на територията на Европейския съюз, без да се спазват съответни стандарти, правила. Ами, все, се, се едно, че се внася а, не а, развалено месо. Ако това се, когато това се случи, се обикновено се търси да видиме през кой контролен пункт а, кой е направил съответните проверки по границите. Същото трябва да въжи и за меда. Също така наблегнахме на обучението, на разпространението на информация, на това, че трябва да уведомиме широката общественост. Обществото трябва да осъзнава проблемите на отрасъла, защото хората много често просто не знаят за какво става дума и какво ще бъде бъдещето на пчеларството, как можем да помогнем на този отрасъл. Получихме ценна информация и от тук нататък ще трябва да оформиме ОСП и този отрасъл с цел постигане на поставените цели а, необходимо е вие да можете, вашият отрасъл да може да предоставя необходимата информация на всички. Приключваме с изслушването. Посветихме много време, просто защото беше отпаднала една точка от нашия дневен ред. благодаря още веднъж на нашите експерти и минаваме към следващата точка от дневния ред. Още някой иска да вземе думата, но не повече от две минути. Много ви моля. Защото по принцип приключихме. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Е. Възползвам се от възможността да споделя няколко думи за един регион, където се опитваме да търсиме баланс между земеделието и пчеларството. Но земеделците и пчеларите имат едни и същи интереси. Те не могат да живеят едни без други. Не могат да оцелеят едни без други. Така че с радост отбелязвам казаното от Европейската комисия, която проявява смелост, предвиждайки едни много крупни мероприятия за бъдеще. Виждаме, че във Франция броя на пчеларите е спаднал драстично и това ще се отрази в е, голям проблем с опрашването за бъдеще. Така че опрашването трябва да бъде финансирано, трябва да се намерят средства, това е много важно. Може да се, да се помогне на пчеларите, просто трябва да помислиме заедно някой писти вече се очертават, но самите пчелари са готови и открити към всякакви нововъведения и идеи. Да, разбира се, трябва да помислиме за младите, които да навлезат в професията, но нека не забравяме и другите. Не съм съвсем съгласен с това, че е, мултифункционалните пчелари се е, успяват да, да, да, да преживеят и но много е важно да се специализират. Обучението в е, този отрасъл е много малко, не, практически несъществуващо. Благодаря на Копа Кожека. Ясно е, че земеделците все повече и повече разбират проблемите на пчеларите. Исках само да кажа, че ви идвате от Западна Померания. Става дума за северо-западна Полша до немската граница и вие ни представихте вашия регион. Важно е от време на време да се спомене какво е положението по места и сега ще дам думата на госпожа Данчила по пета точка от дневния ред интегрирани статистики за земеделските стопани. Благодаря, господин председател. Имайки предвид факта, че земеделието използва почти половината от земята на Европейския съюз. Статистиките по земеделийските стопанства са много важен елемент, за да разберем по-добре цялата ни политика и ситуацията в селскостопанските райони, както и начина по който земеделските стопанства са засегнати от климатичните изменения. От 1996 година Европейския съюз има статистики по земеделските структури. Той се базира на законодателната мрежа, но доста е устарял голяма част от него всъщност е дори стече през 2016. Затова имаме нужда от нова рамка, която да а, представ... да дава периодически статистики и гъвкави статистически услуги, които да отговарят на съвременните нужди. Тук говорим за нова рамкова регулация за интегрирани статистики относно земеделските стопанства. Това е първото от законодателствата, предложени от комисията и всъщност говори за 2020, както и тематичните статистики. Именно за това този регламент има два стълба. Единият – земеделските статистики, които включват 90% от европейското селско стопанство и представлява общата, общата картина. А ясна, конкретна а, картина вече имаме по втори стълб тематически и статистически модели. А, чрез различни методи е, на а, шаблони всъщност се позволява да имаме кратък процес на събиране на статистиките. И ще бъде възможно да има допълнителни услуги, които да отговарят на спешни нужди, свързани с политически решения, които ще се взимат за бъдеще. Освен този регламент, комисията обяви, че ще има втора, втори рамков регламент за статистиките, свързани с факторите за производството при земеделското производство и ще има данни, които ще бъдат представени в бъдеще. Настоящият проект регламент всъщност поставя рамката за европейските статистики, интегрирани земеделски статистики, както интегрирана информация за структурата на стопанствата, както и методите на производството и а, както и различни други методи, чрез гъвкава система на добавени модели и наблюдения и различен основен набор от а, променливи. Това е част от, от съответните статистики, предвидени до 2020, 2023 и 2026. И а, важното е да имаме данни представени на време и представени достъпно за широката публика, което да позволи бърз процес и да се намали административната тежест върху стопанствата в Европейския съюз, както и в Националния статистически институт. За съжаление, земеделските статистики се провеждат всеки 10 години, докато а, многогодишната а, финансова рамка е за период от 7 години. Следователно, трябва да има приравняване на тези времеви периоди. Преди последното преброяване, последните статистики ще се проведат през 2020. Тоест, статистичното, тоест, трябва да се напаснат с многогодишната финансова рамка и сега е много трудно вече, почти невъзможно да се синхронизира двата цикъла. Но се надявам, че за бъдеще ще бъде важно да намерим начин да ги синхронизираме, така че информацията от едното да бъде достъпна в, а, за дискусията за реформата на ОСП. Целта е да се улесни работата и да искам да помоля комисията да каже кога смятат да представят вторият проекторегламент, ако е възможно вече да ни се каже как бихме могли да работим в паралелно с настоящия текст. Благодаря. Има желаящи да вземат думата. Госпожа Хойбуш. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата. Темата е много важна, защото статистическите данни са основата, върху които взимаме политически решения. Така че е от изключителна важност да разполагаме с качествени и прозрачни данни. И този не е възможно всъщност да имаме различни цикли и е, в рамките е хубаво в рамките на всеки 7 години, имайки предвид е, многодишната финансова рамка, тези е, данни да бъдат и критериите за тяхно събиране да бъдат преработвани, а не на всеки 10 години. Така че <clears throat> искам да подчертая следното. Ако имаме прозрачни данни, то всички а, холдингови структури и а, предприемачи няма да останат извън тях. Тоест, ние трябва да включим допълнителна категория, именно да включим предприемачите. Ако имаме да речем концерн, който да речем обхваща по-малки пред, предприемачи, това ясно трябва да ам, се подчертае в данните. Или ако вземем да речем едно малко предприятие, също трябва а, да получим информация дали това малко предприятие е част от някаква по-голяма група, от концерн. Защото всъщност всичко това се отразява върху селските райони. За това как а, отделните предприемачи а, разходват субсидиите, това се отразява върху техния производствен фактор – и, например, за да сме наясно как се разходват и разпределят а, а, помощите. Затова те дали отиват, например, в а, едно а, семейно стопанство или отиват в а, предприятия, които са част от по-големи групи от концерни и така нататък. Затова трябва да се предвиди за подобни структури отделна категория. Благодаря. Максимум две минути. А сега господин Макарти. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за проекто доклада. Наистина това е много техническо досие по своята същност. Не толкова политическа, сочна тема, но все пак всички знаем колко са важни статистиките от гледна точка планиране на бъдещето, така че приветстваме техническите изменения на докладчика. Например, общия подход да се свърже ОСП с а, събирането на статистиките. Много е важно наистина информацията а, на, да бъде адекватна, да бъде актуална. По този начин ще помогне на тези, които взимат важните решения да а, осигурят правилните политики за бъдеще. Статистиките сами по себе си всъщност са добри само в зависимост от това, което правим. И виждаме, че има вече проблеми в ОСП дори след години статистики, защото знаете, че се получават неравенства, знаете, че а, фермерите има състаряване сред фермерите и продължава а, да търсим отговори на тези проблеми. Нещо друго, което разглеждаме също, е свързано с достъпа до а, земеделските стопанства. Например, в Ирландия голяма част от фермите са трудно достъпни и например в Швеция има по-различни определения за а, земеделски стопанства, така че мисля, че трябва да действаме специфично и да използваме статистическата информация, за да видим как ще напреднем. Също относно типовете информация, например младите фермери и типовете земя, а, това са неща, по които можем да подобрим информацията, с която разполагаме. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за усилието. Въпреки, че имаме силно технически доклад, оценявам значимостта на свършената работа и според мен ще е добре сега и в бъдеще възоснова на информацията, която получаваме от статистиките, да а, променим политиката си в селското стопанство. Не знам дали някой от комисията е тук, за да си отбележи това, което казваме. Но в много от секторите имаме много тежка ситуация, защото всъщност никога не са били взети предвид статистиките, които са направени в, в Европейския съюз. Неприемливо е да имаме 5 милиона тона свърхпроизводство на мляко, например – и няма нищо, което фермерите могат да направят, за да продадат това мляко и да спечелят нещо. Ако Европейската комисия привлече вниманието на време към този сектор, сектора би могъл да има по-добро развитие, като се има предвид капацитета на а, приемане на пазара. Трябва да се разгледат а, статистическите данни. А, ако искаме да помогнем на фермерите, но трябва да се вземе предвид и възможностите на пазара. Тогава, иначе ще имаме проблеми в селското стопанство. Трябва много внимателно да преценим ситуацията и да го вземем предвид. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. И аз Искам да благодаря а, на докладчика за свършената работа. Както вече беше казано, темата е технична. Искам да наблегна на факта, а, казан от предишните оратори, а именно, че има нужда да съвпаднат а, периодите на провеждане статистиката с а, продължителността на ОСП. Но това, което е още по-важно според нас, е, че тези елементи ги нямаме в момента на гласуването на ОСП, в момента в който трябва да започне дебата по ОСП. Например, когато комисията стартира въпросника, който беше направено, както беше направено в рамките на бъдещата реформа, трябва да разполагаме с тези данни, за да Тоест да не идват данните с закъснение спрямо ОСП, за да можем наистина да имаме едно, един анализ, да знаем на къде да ориентираме политиката. То, благодаря все пак за адекватните предложения. Искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Пан посел Walkansen. Panie prezydencie, bardzo proszę. Pan Kalsen. Muchísimas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. В момента сме изправени пред едно техническо предложение, но същевременно времено то е много важно, защото има и политически аспект. Защото Става дума от една страна за, на, за намаляване на административната бреме, на административното време за самите земеделци. И когато говорим за увеличаване на бюджет и за намаляване на административното бреме, винаги, това е винаги добра новина. Сега. Има една много важна информация, обаче, с която трябва да разполагаме. Става дума за а, а, възрастта на съответните селски стопани е нещо, което е огромно значение. Европейската комисия трябваше обаче да внесе една разпоредба специално за Испания, Португалия и Гърция, които е, извършват е, е, преброяването една година предварително. И за това ще, ще направя едно предложение и ще излеза с изменение в, то, в този смисъл, което същевременно ще доведе до по-голямо упростяване, до по-голямо админи... до по-малко административно бреме, без същевременно да намали количеството информация точно напротив. Сега давам думата на комисията, госпожа Дерцо. Много, много накратко. Thank you. Благодаря. Благодаря за доклада. Първо ще се опитам да говоря на вашия въпрос относно вторият рамков регламент, който изготвяме. Този регламент в момента се дискутира заедно с, в рамките на техническата експертна група от държавите членки. Работим заедно с комисията и очакваме, ако всичко е наред, най оптимистичния вариант е предложението да бъде готово до края на следващата година. Но да се върна на предложението, което сега е тук на масата. Причините, поради които имаме две, два рамкови регламента, е защото сме под голям натиск от времето и знаете, че ще има нова рамка на ОСП от 2020. Искате да синхронизираме двете рамки. Нека да напомня, че тези земеделски статистики всъщност са едно широко, такова масово мероприятие. И това е причината, поради която ги провеждаме на всеки 10 години. Но има също така и статистически шаблони между тях, които дават достатъчно а, достоверна информация за междинните периоди. Това е което трябва да вземем предвид за бъдещето. Така че разбирам, че имате нужда да има такова синхронизиране за следващия период, а също и да правното основание да бъде достъпно и налично по-скоро. Още нещо, което бих желал да спомена, и вие го казахте, а именно, че политиката се промени е много важно, когато правим такова проучване през 23 или 26 да можем да адаптираме въпросите и е, събирането на данните. Това, което измерим тази година, да видим дали е адекватно при новата ОСП. И също искам да ви помоля за подкрепа, защото е доста трудно занятие, когато трябва да го дискутираме с отделните държави. Трябва да проведем събирането на данните, но все пак трябва да имаме стабилност и да знаем години предварително как точно да се проведе такова проучване и какви въпроси да се задават. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Разбира се, оставам на ваше разположение, за да разясним допълнително с вас всякакви въпроси, които евентуално ще имате. Благодаря. Благодаря. Давам отново думата на докладчика, но преди това един малък коментар. Тези информации, тези данни всъщност са много важни, за да управляваме добре политиката. Така че те са от ключово значение, за да можем да управляваме добре нещата на ниво микробиология, макробиология, земеделски стопанства. Изненадан съм, като погледна всичките данни, с които разполага той ОИСР. Много богати, много детайлни анализи. Разбира се, това е нещо необходимо, за да се осъществява контрола на ОСП и да имаме предвиждания за бъдеще. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха във връзка с доклада. Благодаря и на комисията за отговорите. Като политици, които взимат решение, ние също смятаме, че се нуждаем от стабилни данни, от качествени данни. И това е важно, разбира се, не само за политиката, това е важно за младите земеделски стопани, които страдат от загубата на обработваема земя в резултат от разширяване на строителството, оголемяване на градовете и така нататък. Много са примерите, които мога да кажа, като често и така нататък. Тоест, ние трябва да обръщаме наистина внимание на добрите данни, качествените данни, прозрачността от различни сектори, важни за ам, бъдещото развитие на съскостопанската политика. Благодаря за всички изменения и се надявам наистина, че можем да ам, синхронизираме цялостния календар, е, датите и така нататък за всички видове изменения, за да имаме по-добра политика. Благодаря ви. Да, вие споменахте измененията. Сега ще да, кажа срока. 6 юни, 13 часа. Това е всичко от дневния ред. Искам благодаря на всички. Нека да благодаря и на преводачите. Утре сутрин ще гласуваме. Моля ви, не забравяйте картите си. Хубава вечер и до утре.